Скъпи колеги, продължаваме нашата работа. Първо, нека искам да се извина за отсъствието си тази сутрин. И от 16.30 нататък ще трябва да отсъствам отново, тъй като ще отсъствам в председателското заседание на председателите на, на групите, на, комиси, на групите, които ще о, обсъди е, бюджета. Благодаря на онези, които днес поеха моята работа е, и искам да поздравя Ян Молдер и и група от университета в Мундън. Ян е всъщност най-известният питомник на този университет. Добре дошли! За нас е голямо удоволствие, че гражданите на Европа се интересуват от нашата работа. Толкова се интересуват, че дори идват тук при нас да ни посетат. Ян, вероятно ви е казал, че дните, в които не можете да бъдете в Брюксел и се отекчавате, можете да гледате на интернет нашата работа и да изслушвате нашите заседания. Скъпи колеги, разполагате с дневния ред. Предполагам, че нямате възражения ще гласуваме от 16.30 нататък, така че ви моля да бъдете тук в 16.30, за да гласуваме, за да можем да свършиме при най-оптимални условия днес. Видях, видяли сте в нашия бюлетин, какви са съобщенията на председателя на заседанието на 12 май на координаторите. Е, нашият колега Дерек Вон беше посочен като докладчик от относно бюджетните ограничения, с които трябва да се съобразяват местните и регионални органи от, по, от а, структурните средствата от структурните фондове, така че нормално е той да бъде този докладчик, колкото до делегациите в Сърбия и Черна гора. Членовете на делегацията избраха Салвадор Гарига като тяхен ръководител. Салвадор, поздравяваме ви! Той чака да го поздравим, за да влезе в залата. Тази сутрин вие сте разгледали темата финансиране на източното партньорство, така че няма да се върна към тази тема и се връщаме сега ние към точка 7. Бюджет 2014 мандат за трилога. Ан Йенсен е тук. Ан, може ли да кажете какво се е случило вчера? Благодаря, господин председател. Това беше първото наше заседание за бюджета 2014. Трите институции обсъдиха този проблем е, ние се позовахме на насоките, които бяха прияти в Страсбург миналата седмица. Е, напомням, че съгласно тези насоки ние бихме бихме искали предложението на комисията за новогодишна финансова рамка да бъде взето предвид и да се опрем на съществуващата правна основа, докато не сме постигнали споразумение. Това е предложението, което направихме на останалите две институции. В е, насоките също така са записани нашите искания за плащанията, т.е. Не, не искаме да започнем 2014 с неплатени а, сметки от 2012 и 2013. И и да не стане така, че през 2013 да трябва да плащаме сметки от 2012. Най-вероятно ще, ще, ще имаме дефицити през 2013, тъй като праговете са много ниски, но това е, е това са проблемите, които изложихме пред съвета и комисията. Също така наблегнахме на това, че бюджета 2000 2014 има за цел да е, насърчи растежа и да бъде оръжие за борба с безработицата сред младите. Като, като, като цяло имахме така разбирателство между трите институции, но в крайна сметка и Лавия, може би, ще каже нещо. Коми... Комисията е, не беше много, не, не изрази много ясно начина по който ще изтълкува нашите искания. А колкото до до основата, на която е стъпила комисията за това предложение. Не разбрахме много каква е, какви са причините, но най-вероятно на 16 май комисията ще излезе или на 30 май ще излезе с предложение. Така че при всички случаи е края на май. Но знаем, че това ще е вече ще е късно. Ще е късно. Ирландското председателство изрази желанието си за готовност за обсъждане, но те застават на страната на съвета. странно е, че наистина, да, както казах, е, е, използваме едни и същи термини, едни и същи думи, но ги тълкуваме по различен начин. Не, че съв, съв, съвета казва, че агенциите трябва да разполагат с достатъчно средства, но не повече от тези, които могат да освояват. Ние казваме същото, но същевременно смятаме, че надзорните агенции, агенциите в областта на финансовия на надзор трябва да имат необходимите средства. Още веднъж казах чудесно, чудесна среща но за съжаление не постигнахме яснота по проблемите. Благодаря и Ан. И както спомена Ан, важно е също така да разгледаме а, изпълнението на бюджета за 2013 Джовани. Grazie Presidente. Ieri nel corso della, uh, del trilogo. Благодаря. Вчера при тристранните преговори. Говорихме за плащанията 2013 година, естествено. И освен това, говорихме за коригиращия бюджет, т.е. проекта за такъв. На 18 март имаше предложение от комисията. Комисарите го приеха, одобриха го. Става дума за присъединяването на Харватия и съответните задължения, които се предприемат за второто полугодие. Съвета трябва да помисли върху това предложение, а и ние трябва да излезем за становище. Ясно е, че нашето предложение ще е аргументирано с договора и единствената възможност е да получим от страна на държавите членки свежи средства, за да може да постигнем целите си за коригиращия бюджет. Да видим как ще продължат преговорите в съвета, след което трябва да видим как ние ще реагираме. Помолихме съвета да спази сроковете за коригиращия бюджет, защото на 1 юли Харватия трябва да се присъедини, а до тогава процедурата трябва да е приключила. Другият аспект засяга плащанията за 2013 година. Знаете каква е ситуацията. В бюджета от миналата година е, чухме много неща от господин Левандовски. Там има висящи искове, т.е. той ги предложи. И економическата финансова култура в Европа не, не познаваше тези понятия, така че това трябва да го вземем предвид. Има обща декларация, подписана от трите институции за извършване на плащанията до края на годината. Това е ангажимент. И е ясно, че имаме нужда от коригиращ бюджет и то още от началото на годината. И за да може да си изпълним наистина задълженията, да се извършат плащанията. В смисъл, комисията каза, че ще направи предложение – може би още на 27 март. И това е този голям Биг Бенг, за който говори колежката Йенсен. Ние като парламент се надяваме това предложение за коригиращ бюджет да е едно разумно предложение, което да вземе предвид и съответства на плащанията, предстоящи за тази година. Трябва да се покрият и плащанията от септември миналата година насам. Комисията трябва да проконтролира ситуацията, но ние имаме една голяма разлика между плащане и задължение. Сега висящите искания. Те са проблематични. Липсват ни 62 милиарда евро плащанията, които трябва да извършим, за момента не са покрити. Очакваме от комисията коригиращ бюджет, който да е всеобхватен и който да оце... съответства на реалността. Е, трябва да се обезпечат много програми. В противен случай, какво трябва да направим? В противен случай, трябва да спрем провеждането на програми, и да съкратим разходите. Но това не е нещото, което си може да си пожелаем. Надяваме се инициативите, които сме планирали, да могат да, да продължат. Но в същото време разбираме, че липсват пари в бюджета. Този дългоочакван Биг Бенг – трябва да се случи на 27 март и дано той съответства на нашите очаквания. Благодаря, господин докладчик. Мисля, че нашите двама докладчика ни запознаха чудесно с е, ситуацията. Както те самите казаха, триалога е бил повод за обмен на мнения и за проверка на настроението на различните партньори. И сега, ако трябва да е, повторя проблемите е, е, в хронологичен ред. Е, бюджетните последици е, от влизането на Харватия, е, то е предвидено за 1 юли. Е, по-технически, но преди всичко по политически причини, най-добрият начин да е, поздравим с добре дошъл нашият е, нов партньор. Ние искаме и най-вече ние като парламент заявихме, че желаем е, да бъдат взети всички бюджетни разпоредби, за да може спрямо Харватия да се прилагат всички общностни политики още от 1 юли 2013 година. За сега съветът все още не е разгледал първия поправен бюджет от Европейската комисия. Е, бюджетът е поправен следствие на влизането на Харватия. Не съм гледал цифрите, но не смятам, че предложението на комисията е променено, но ние като Европейски парламент естествено настояваме за това таваните да бъдат адаптирани ако не друго, поне е, таваните на административните кредити, а за административните последици ще видим последствие. Това е позицията и на Европейската комисия, и на парламента, така че в най-скоро време ще разберем е, от каква е, основа тръгва съветът. Е, както каза нашият докладчик, ние е, настоявахме е, съвета, ако не да не губи време, то поне да не се бави. Е, и тълкувайки стриктно правилото за 8-те седмици, за да може евентуално националните парламенти е, да е, се позоват на принципа на субсидиарността, но в конкретни случаи той не се прилага, така че можем да убедим съвета да реши бързо, така че се надяваме парламента да може да гласува променения бюджет на най-късно през, януар, през юли. Колкото до изпълнението на бюджета за 2013 година и съответните плащания, потвърждава се, че това ще бъде изключително е, тежко политическо изпитание – е, по е, съвпадение на датите, на практика ние ще преговаряме е, по кредите за плащане през 2013 година, едновременно с бюджетната рамка 2014-2020 ние искахме да го избегнем. Спомняте си, че неколкократно сме повтаряли на различни председателства полско, датско, кипърско, сега на ирландското председателство, е, казвали сме го и на председателя на Европейския съвет, че непременно е, графика трябва да се промени, за да не се усложняват преговорите по е, целия пакет. Но е, датите съвпадат и не можем да избегнем смесването на преговорите по двете теми. Още повече, че има пряка връзка. Това, което не е платено 2013, ще трябва да се плати 2014. За разлика от това, което се случи миналата година, ако трябва да слеем 2012-2013, както каза нашия докладчик, ние трябва да бъдем бдителни, трябва много да внимаваме. По е, кредитите за плащания за 2013 година, парламентът се позовава на две категории разпоредби. Първо, декларациите, които са приложение към бюджета за 2013 година. И най-вече декларацията, която председателят Шулц настоя да прочете лично, когато парламента трябваше да гласува и устно той посочи, как Европейският парламент тълкува тази декларация по отношение на Suspended Payments. Е, и е, е, как според парламентът тези Suspended Payments трябва да бъдат финансирани от fresh money, от свежи пари. Втората категория текстове, на които парламентът се позовава, е резолюцията от 13 март, в която ясно заявихме, че преговорите по многогодишната финансова рамка не могат да започнат преди да разполагаме с променения бюджет на Европейската комисия е, е, по силата на, ко... по силата на който Европейската комисия ни предлага да платим всички неплатени сметки за 2012 година. А освен това, в тази резолюция ние заявяваме, че не можем да приключим преговорите по многогодишната финансова рамка, без да сме сигурни, е, че ще можем да уредим всички висящи плащания от 2013 и, и е, като казвам да ги платим, е, да ги платим, без да си измисляме изобретения от типа е, suspended payments, а трябва да ги платим, спазвайки договорите, Тоест е, всички сметки, които са дадени на Европейската комисия, трябва да бъдат платени в е, сроковете, е, в зависимост от вида вземане и начина по който се заплаща то. Те трябва до всички фактури, които са влезли до 31 октомври 2013, трябва да бъдат платени до 31 декември 2013 година. Така че няма да има. Трябва да има suspended payment. Та, както е, гласува с е, огромно мнозинство Европейския парламент е, на 13 март 506 гласа, т.е. две трети от гласувалите. И това беше подчертано неколкократно при двустранни срещи, особено на срещи на председателя Шуц. Комисията работи върху проект за променен бюджет за 2013 година с намерението едновременно или почти напълно да изплати плащанията по поправения бюджет в началото на пролета. И председателят Баросо дори се послужи с метафората Big Bang – ние навлизаме в вселена в експанзия. Е, като под експанзия се разбира бюджетна експанзия, но също така и експанзия на риториката. Европейската комисия работи по този въпрос. Е, Комисарият не пожела да посочи точна дата – на която Европейската комисия като колегиум ще трябва да приеме е, този променен бюджет. Аз разбирам и всеки би разбрал, е, че предвид економическата конюнктура и предвид е, проблемите, които възникват е, около решението за отпускане на финансова помощ на Република Кипър, комисията предпочита да изчака да види е, как ще се разнесат облаците, преди да определи датата за приемане на този променен бюджет. Но тази дата няма да е далеч и е, предвид съдържанието на предложението ще преценим дали можем да започнем преговори по е, променения бюджет за 2013 година и по многогодишната финансова рамка. Накрая, е, за проекто бюджета за 2014 година ние сме справени пред два проблема. Както чудесно обясни Ян Йенсен – не Първо, проблем на, на за референтни стойности и проблем с графика. Проблемът с референтните стойности е първия въпрос, който си задава Европейската комисия. Е, тя не може вече да се основава само на предложението си за финансова рамка 2014-2020, за да изготви бюджета за 2014. Защото междувременно се състоя Европейския съвет в средата на февруари. Едновременно с това Европейската комисия не може да се позовава на цифрите от Европейския съвет от края на февруари, защото Европейския парламент не се е произнесъл по същество, но е гласувал резолюция, с която отхвърля цифрите, от отхвърли резолюцията, в която са включени тези цифри. Така че е, комисията носи отговорността е, да е, намери референтните стойности, които според нея ще отговарят както на нуждите, така и на възможностите. И в това се състои нейната благородна задача. Докладчикът вече посочи, че парламентът се стреми референтните стойности да бъдат възможно най-близки до първоначалното предложение предложение на комисията за многогодишната финансова рамка. Но пак повтарям, тази отговорност я носи комисията. Втората категория е проблеми. Проблеми свързани с графика. В началото Съобразно обичайната процедура и обичайния график, комисията смяташе да приеме своя проекто бюджет към края на април и приятелски си говорехме, дали ще бъде е, преди 1 май или малко след 1 май или на самата дата 1 май. И, но явно има отклонение във времето но е, се насочваме към е, формула, съобразно която е, към края на май комисията ще приеме своя бюджет. Аз напомних на комисар Левандовски и той потвърди съгласието си с това, че, както всяка година, ние бихме искали комисаря по бюджета да бъде така любезен да дойде публично да уведоми комисията по бюджета с предложението за бюджет, преди да го коментира с печата. И е, все още няма пълно споразумение по всички дати, но сме се договорили. Е, всяка институция да разполага с достатъчно време. В частност, парламентът също ще разполага с достатъчно време след гласуването в съвета през лятото, за да може не само нашата, но и останалите комисии на парламента да разполагат с достатъчно време, за да направим предложения за изменения. Ние като бюджетна комисия също да изготвим предложения за, за изменения и политическите групи също да разполагат с достатъчно време, е, за да е, вземат отношение по свършената от нас работа и да вземат отношение по направеното от нас предложения за изменения. Е, така изглеждат нещата към днешна дата. Мисля, че е, нещата ще се изяснят в последствие, е, след като Европейската комисия ни запознае с първия изменен бюджет за 2013 година. Има ли въпроси? Има ли някой нещо да каже? Е, тук е, е генералният директор е, по бюджета от комисията. Имате ли какво да кажете? Няма. Добре. И е, така, ние приветстваме мълчаливото и внимателно присъствие на генералния директор. И така, скъпи колеги, ние продължаваме. Е, отново по темата за бюджета 2014 година е, с работния комитет, е, работния документ по пилотните проекти и подготвителната работа. Раздаден ли документа, Анна, ще каже ли нещо по пилотните проекти, Джовани също и двамата? Ан. Well, uh, the, the working document describes, uh... Работният документ прави описание на пилотните проекти. Там има списък за нещата, които вече са решени. Имаме и доклад от комисията за 2013 година. Вече имаме такива проекти, имаме списък и има кратко описание, описание как тези проекти би трябвало да се случат. Джани ще говори за това повече. Аз обаче искам да кажа нещо за процедурата. Имаме подготвителни действия, т.е. едни предварителни търгове и обявяване на интерес – така че комисията да може да оцени предложенията от парламента, да не се дублират идеи, да се види до каква степен е, правното основание за даден проект е на лице и да, до, до каква степен даден проект е осъществим. Пилотните проекти и подготвителните действия, е, както ще си спомнят колегите, са нещо съществено, защото пилотните проекти са за това да се тестват нови идеи, а подготвителните действия имат целта да подготвят ситуацията за ново законодателство да може да предвидим евентуални бюджетни редове преди да имаме законодателното правното основание за провеждането на тези проекти. Например, е, неща, които отговарят на европейската политика, като фонда за беженците. Имаме много пилотни проекти, подготвителни действия което показва, че не става дума просто, просто за проекти, които водят до нови политики или до нови законодателни актове. Виждаме, че понякога има желание да се предприемат действия в области, където няма правно основание и трябва средства за осъществяване на тези действия. А какво имам предвид? Е, просто да се съберат хора, да се вдъхновят за действие. Неща, които в последствие могат да поемат своя собствен ход, но в началото те могат да бъдат покрити от, ти би трябвало да бъдат подкрепени от средства, а не, могат, а не може това да се случи с наличните фондове. И така, това са, по този начин тестваме нови идеи. По принцип, това е, имаме прагове за пилотните проекти. Това са 40 милиона евро това е прага. Не знаем какъв ще е прага за следващата година. Нямаме многогодишна финансова рамка. Така че прагът може да е същия, може да е по-висок, много по-висок или пък по-нисък. Вероятно, ние няма да приемем окастряне на този прак. Така, а за подготвителните действия, това с до милиона. А... Ще кажа, че срокът се очаква за подаване на пилотни проекти и подготвителни действия в края на май. Мисля, че Комисията по транспорта е вече е използвала пилотни проекти. Е, например, такива проекти в областта на туризма са вероятно подкрепени от тези средства. Имаме туризъм в залегнал като такъв в договора, но нямаме фонд за него, така че това са фондове, които могат да подкрепят политики, където няма правно основание за е, финансиране. Коментар от комисията е важен. Трябва да го вземем предвид, когато обсъждаме факта дали да продължим настоящи проекти или да предложим нови. Необходимо е да имаме обсъждане с специализираните комисии по пилотните проекти и подготвителните действия, защото понякога именно такива задълбочени обсъждания между парламента и комисията са необходими, за да се уточнят целите, за да се уточнят действията, да се уточнят очакванията. Например, Комисията по селско стопанство каза, че пилотни проекти за веригата от фермата до супермаркета – има неясноти, има разногласия по отношение в очакванията. Ето един пилотен проект, който се оценява различно от парламента и от комисията. Ние като комисия по бюджета трябва да имаме тесен контакт с хората, които предлагат пилотен проект за да сме сигурни, че пилотният проект ще се приложи правилно. Ще изслушаме комисията, но ще изслушаме и нашите колеги. Мисля, че това е честно. Срок, срокът се казва, че е, ще 29 е май или началото на юни. Точната дата не е ясна. Но ще уведомим колегите кога ще е крайната дата. И като им видим проектите, ще отделим нашите приоритети. Джовани има думата. Благодаря, господин председател. Сега. По бюджет 2013 бяха внесени 142 изменения, предложения, а ние решихме да включим 58 от тях. Ан току-що ни припомни сумите, предвидени в между институционалното споразумение. Ние всъщност използвахме по малко количество ресурси, съгласно споразумението да намалиме обещаните средства за 2013. 40 милиона бяха за пилотни проекти, ние използвахме само 28 и 31 за изплащане, колкото за подготвителната дейност използвахме 49.9 милиона. В доклада, който предлагаме на вашето внимание, има допълнителни подробности и разпределяне по пера. Необходимо е също така обаче да ви припомна някои процедурни тънкости в междинния си доклад за изпълнението на пилотните проекти 28 феврари 2013 бе представен доклада на комисията и ние сме включили подробности от него тук. Там е отбелязан постигнатият напредък спрямо бюджет 2013 година. Ще обсъдим проблема с специализираните комисии, за да можем за да може всеки да прецени напредъка по проектите и всеки отделен проект. Следващия етап ще бъде представенето на междинния доклад по пилотните е, проекти април 2013 и обръщам се към комисията. Доколкото разбирам, трябваше да бъде внесен заедно с бюджета. Ще има ли някакви промени или можем, има ли някакви промени или можем наистина да очакваме това предложение през април? Всички от тези, които са внесли проекта, ще обсъдат с комисията процеса на изпълнение по двете вида дейности. Важно е също така да подчертаеме предвид новите пилотни проекти и новите подготвителни дейности, че много от пилотните проекти за 2013 година всъщност са вече две, се изпълняват за втора година и които трябва да се превърнат в инициативи на комисията, ако искаме те да, стан, да се прехвърлят в а, а, рубриката подготвителна дейност, докато подготвителни дейности са, се изпълняват вече трета поредна година, т.е. те не могат да продължат да съществуват под този формат. И в такъв случай трябва да се започнат нови процедури за установяване на изработване на ново, ново правно основание за тези дейности. Мисля, че това е. Нищо друго не мога, нямам какво да кажа по въпрос. Благодаря, Джовани. Айер. Благодаря, господин председател. пилотните проекти и подготвителната дейност, които са в крайна сметка разполагат с твърде малко средства. Предиз, предизвикват много интерес. Явно някой добре ги рекламира, докато бюджета не събужда чак такова внимание. Но... No подготвителните дейности, пилотните проекти, които бях се увенчаха с успех или тези, които се провалиха. Това са или тези, които се превърнаха в законодателство какво става с тях. Дали целите са постигнати, изменени, дали а, сме поставили по-нататъчни, по-високи цели. Добре е да се знае какво, какво сме свършили. Какво сме свършили по този мандат е, би било полезно и за следващите, за нашите приемници, които да знаят докъде сме стигнали. Нека не забравяме също така, че а, пилотните проекти и подготвителната дейност всъщност са един тест за по-нататъчната политика на Европейския съюз. Благодаря, Айдар. Има ли други възражения или... Както каза нашата колега, подготвителната дейност и пилотните проекти ти ще бъдат от особен интерес през 2014 година, защото това е годината на изборите. Те ще са интересни и от гледна точка на миналото и от гледна точка на бъдещето. От гледна точка на миналото би било добре в края на мандат, мандата да отчетеме постигнатите резултати. Знаете, че това беше един, един начин Европейския парламент да предприеме политически инициативи в области, в, за които не, не съществува правно основание. Така че наистина вие сте права да видиме, да, да решиме и отчетеме дали Европейския парламент е успял да разшири полето си на действие и дали е, е навлязло в области, в които до този момент не е могъл да поеме инициативи. Мисля, че докладчиците е, чуха и разбраха вашето предложение и ще се опитат да е, включат е, това предложение под една или друга форма. Колкото до бъдещето, 2014 година е от огромно значение също така, защото Междувременно, след започването на нашия мандат, влезе в сила Лисабонския договор, който при, придаде нови правомощия или засили при правомощията на Европейския парламент в някои области, където комисията е предприела по-малко инициативи, да речем. И по искане на дадена политическа група или целия парламент по един или друг начин, може би ще поиска да използва тази процедура, за да може да се възползва от предоставените му правомощия от ам, договор. Ето, Ан спомена туризма. Туризма не беше в нашата област на действие. А междувременно, верно, че тази област влезе в в нашите прерогативи по силата на Лисабонския договор. Туризма е, е източник на приходи, на богатства. А ние не сме направили нищо в тази област. Примерно, друга, друга политика, политика свързана с космоса и там нищо не сме направили. Има и други области. И още нещо. И други области, които може би са по-скоро от е, интерес за съвет. Пилотните проекти могат е, да бъдат експлуатирани както от парламента, така и от съвета. За сега предимно парламента е използвал тези си прерогативи. Но, ето, идват ми има, идват ми някакви идеи за така не много здравословни подаръци. Е, това е залегнало в е, заключенията на съвета от февруари. Там се казва, че има средства, които се дават и които може би ще, ще бъдат отпуснати на някои държави без да има предварителни условия. Естествено, страните, които ще получат тези средства, се радват. Техните държавни ръководители също намират, че това е естествено и приятно. Но, от друга страна, ние сме привърженици на един правов ред, а Европейският парламент има огромни компетенции, поне в областта на разходите на европейския бюджет и не виждам защо ще решаваме да отпускаме някакви суми на държава, регион, предприятие, е, отделно лице, трето лице и така нататък, без някакво условие или някаква без някаква причина. Ние бихме отпуснали тези средства, защото, да речем, тази държава, регион, неди какво си, е, се сблъсква с е, проблеми, трудности или е, създава някаква добавена стойност за Европейския съюз. Или... Тоест, да им. В противен случай това се нарича клиентелизъм. Тоест, имам политически приятели и им отпускам средства. Точно по този начин е, се е задействал Европейския съвет. И за това казвам, че това е не, нездравословно. А ние, като парламент, сме длъжни да прилагаме разпоредбите от Лисабонския договор. И... Е до сега беше ясно, че се иска единодеш, се искаше единодушие в съвета, разбираме го, но това вече не е възможно. Не е възможно няколко месеца преди провеждане на избори в, за Европейския парламент, когато ние трябва да се отчетем пред нашите избиратели, когато ще ни попитат какво сте постиг, какво сте постигнали в бюджетната област, защо сте отпуснали 200 или 300 милиона на тази държава членка, а не на друг. Ние трябва да можем да обясним. И така че, както казах, става, става, става дума за право вред, а не за беззаконие, т.е. ние трябва да се отчетем. Казвам това не за да осложнявам процеса на преговори, не за да създавам допълнителни пречки пред съвета, а за да намериме решение, което да бъде е, задоволително за всички и което да удовлетвори нашите съграждани. Така че припомням го, припомням го и на докладчиците. И на докладчиците по много, многогодишната финансова рамка, защото тази идея може да породи други идеи, свързани с пилотните проекти и а, подготвителната дейност докладчиците. Не, няма какво да кажете допълнително. Чудесно. Благодаря ви. А, нашите докладчици спомен, споменаха сроковете. Джовани постави въпроси, отправи въпроси към комисията, тя ще отговори на тези въпроси. А сега пред, предполагам пак да дам думата на Ан Йенсен която да ни каже няколко думи за въвеждане на засилено сътрудничество в областта на данъка върху финансовите сделки. Ан. Yes, thank you, chairman. благодаря, господин председател. Е, е, искам само да повторя е, откъде тръгваме. Комисията направи предложение за данък върху е, финансовите операции и е, бюджетната комисия на парламента оцени предложението. И е, прецени, че е, е, е на лице критерия за научни, за достатъчни ресурси и е, съответно изготвихме становище и економическата комисия също взе становище по този данък и е, се получи мнозинство в парламента. Независимо от това обаче, в съвета нямаше мнозинство, но всъщност в съвета трябваше да има единодушие. Ето защо е, ние в момента се намираме в ситуация, при която 11 е, страни изразиха желание е, за засилено сътрудничество по този вид данък. Комисията направи предложение за засилено сътрудничество върху данъка, е, върху финансовите операции между 11 страни Предложението е почти същото, е, както предишното. Е, има ляка е, промяна не само да, говори се за основен принцип, т.е. Не се, не се взима само местожителството, а изобщо пенсионни фондове и средства на хора, които живеят извън тези 11 страни. В момента се обсъжда дали ние още сме убедени, е, че предложението за е, облагане на финансовите сделки предполага изискване за нови собствени средства. Това е което аз предложих в направеното от мен предложение. Ако Държавите членки, които участват в е, засиленото сътрудничество, решат, е, че могат е, изцяло или частично да използват приходите от този данък за намаление на техните вноски в европейския бюджет ще обсъдим въпроса и как в край на краищата ще се осъществи това. Е, на страница 19 и 20 в доклада е описано това. дали е, всеки е, ще намали вноската си съобразно приходите от този данък или е, общо ще има намаление на вноските от участващите 11 страни. Има различни принципи е, и все още няма окончателно решение. Не се знае е, кое от предложенията би било най-осъществимо. Това е основен въпрос. Това е основен въпрос е, в становището ни към е, економическата комисия. Лично аз не смятам, че това е, е кой знае колко полезно, защото не се променя съществено системата, а това беше идеята. Тоест, нещата си остават почти същите. Ще има национални вноски в европейския бюджет или намаление на тези национални вноски. Това е, което мога да кажа пред комисията и очаквам да чуя мнението на нейните членове. Благодаря, господин председател. Благодаря. Благодаря, Боже. Благодаря, Анна. Благодаря. Да, да, е, Жан Люк е, също е съдокладчик и затова предлагам е, първо Жан Люк да вземе думата и после евентуално и аз да кажа. Аз мисля, че в предложението на комисията, което като цяло повтаря предложението на комисията до всички държави членки и мнението на АМ, което не се различава от предишното мнение, все пак е, централната точка си остава това, което тя каза на края на изказването си. За мен е ясно, че ако говорим за собствени източници, има само една единствена альтернатива. Е, има един източник на средства, той е европейски и е, средно е, се намалява вноската на всяка страна. Е, ако не го направим, тогава нещата си остават както си бяха, а е, именно вноските на всяка държава. Тоест, вече няма собствени средства на Европейския съюз. Трябва да сме ясни и дори смятам, че цялата операция няма смисъл, ако трябва само да се намалят вноските на определени страни е, с приходите от този данък на национално ниво. С други думи, е, ние не излизаме от старата система, си оставаме в старата система. Трябва комисията да бъде ясна и да не се отклонява дискусията от темата си. Благодаря, Жан-Люк Юта. Ein bisschen wollte ich in die ähm, Richtung von Jean-Luc äh, argumentieren. Аз също Виждам какво е направила Ана. Тя продължава това, което приехме с доклада по димата. Изменение 2. Това е малко като копипейст от този доклад. Но имаме и резолюцията от 13 март и там много ясно сме казали, че искаме поне част от този данък да се влеят в собствен, като собствени приходоисточници. Може би това изменение трябва малко да го обогатим с повече категоричност да подчертаем това, което казахме в резолюцията. Целта е трансфера. Това, което казва и Жан-Люк. Просто трансфера на вноските от държавите членки да бъде намален. Това не е лошо. ние непрекъснато трябва да разчитаме на вноските от държавите членки. И те казват, ние ви даваме парите правното основание изчезва и е, непрекъснато чуваме това, това натякване. То ще бъде преодоляно, ако имаме собствени приходи и източници. Нека сега да не притрупваме този доклад. И извън границите на доклада ще искаме, ще настояваме да имаме собствени приходоисточници. Но в този контекст може да се застъпваме за намаляване на основния БНД ресурс за държавите членки. Може би може да подсилим формулировката на изменение второ по, в посока на резолюцията ни. Oui, merci. Изабел Дюрон, благодаря ви. И аз Подкрепям доклада. Мисля, че наистина напредваме по-малко, по-малко, крачка по крачка. А, Анна, предполагам, че става, става дума за ам, от ам, за членски внос за 11 страни, които участват, а не за всички. А, колкото до това казаното Жан-Люк, не, нека, нека не забравяме, че това ще представлява около 15 милиарда евро само от 11 страни, а в тези, в тези е, времена на криза мисля, че, че това е важно. Така че това няма естествено да компенсира изцяло е, националните вноски, но просто правиме крачка напред и мисля, че текста така както е предложен е добър. Благодаря, Изабел. Следващия. Благодаря, Благодаря господин председател. И аз искам да задам един въпрос. Става дума за национален данък, който трябва да бъде хармонизиран. и 11 държави членки искат да поемат да пътя към засиленото сътрудничество. Сега за вноските от държавите членки. Ако този данък трябва да има неутрално действие, тогава няма да имаме специ... специални собствени ресурси от националните бюджети получаваме средства и от това се съставя бюджета на Европейския съюз. Тогава за каква неутралност, за какви собствени ресурси говорим? би трябвало да имаме нещо като ДДС върху финансовите сделки. Тоест ДДС върху... да обложим с ДДС някакъв вид ДДС финансовия сектор. Мисля, че трябва да продължим по този път, но не бива да се самозалъгваме. Не смятам, че държавите членки ще са готови да намалят своите вноски е, и да въведат този данък. Да. Наистина трябва да намериме начин да задоволим и да отговориме на загрижеността на всички, особено в момент в този момент, когато положението с бюджета в различните държави членки е сложно, начина по който ще създадем и структурираме данъка върху финансовите сделки, ще бъде много, много красноречив първо, защото имаме нужда от тези средства и второ, това ще послужи като пример за евентуално това, което ще трябва да бъде направено с други средства. Тоест, европейски бюджет, да речем, който 60% се сформира от собствени средства, ще изисква и други приходи, други източници. С тази такса само няма да можем да се оправиме. Ан. Юта е права. Ние сме обвързани от решението в пленарна зала, може да го включим в доклада. С интерес очаквам формулировката. Аз лично не смятам, че това е необходимо. Но, добре. Това е начина по който видяхме ситуацията, в крайна сметка, и това е начина по който трябва и може да преследваме целта си, целта да имаме собствени приходоисточници. Да, ще трябва да намерим решение за това, което казва Юта. Мерси. Добре, благодаря, госпожо докладчик. Видяхте крайните срокове за измененията. Сега предлагам да пристъпим към девета точка. Все още сме в подготвителната фаза на бюджета за 2014 година, но е, сега работим по е, първи проект за бюджет, който е, е изработен от парламента. Моника, проведе се помирение. До къде се стигна? Благодаря. Уважаеми колеги, беше сложно. Сложни бяха преговорите. Не трябваше да преговаряме с 27 държави членки, но въпреки това беше трудно да се споразумеем по собствения си бюджет. Изминаха две години след замразяването де-факто на бюджета и сега стоим пред един период с големи разходи. В края на един мандат се получават допълнителни разходи, защото идват нови колеги, други колеги напускат. Това са около 50% от колегите. Това са очи опита. Освен това има преходни трансфери и има разходи за пенсии. Разликата с преди е, че Европейския парламент за първия път носи отговорно за своите депутати. Преди това не е било така. Преди отчасти националните парламенти са плащали пенсии и преходни трансфери за европейските депутати. В момента обаче имаме статус на европейския депутат, имаме статус на асистента, което означава, че Европейския парламент е пораснал и е станал същински парламент, истински парламент, което, от което проистичат финансови грижи за парламента, финансови тежести. Преходът от един мандат към друг мандат означава увеличаване на разходите с 2,2%. Тоест, не сме получили нещо, което бихме си пожелали. Това са само разходи. 2,3% е, са и разноските за допълнителните заплати, за покачването на заплатите на нашите служители и това са задължения. Не може да ги заобиколим. Имаме и покачване от 3,3%, които са завишени разходи вследствие на приключването на мандата. Това като цяло. А присъединяването на Харватия, Харватия трябва да бъде платено също и то в рамките на една година. Инфлацията е отрицателна, т.е. нямаме право на пренос. Ясно е, че трябва да предприемем ограничения в бюджета, особено ясни и силни ограничения са в областта на превода. Предприяти са вече такива ограничения. Обсъдили сме въпроса. Но в същото време трябва да внимаваме да не накърняваме принципа на, мултиез... на многоязичието. Да правим съкръщения само там, където е възможно и да предоставяме превод, където има заявка. По отношение на пленарните преводи, направихме тест и винаги сме превеждали до момента за, по принцип, е, така да се каже доброволно, никога не е имало заявка. Това значи, че сме опревеждали за никого, така ли? Е, трябва да видим е, други структурни възможности за економии. Получили сме заявка за такива преотложения. Проучват се седем области, ще анализираме тези седем области, ще направим обсъждане дали искаме да има съкръщение, економия в тези области или не. За следващата година особено важни са три области, които могат да окажат голямо влияние върху бюджета, трябва да обсъдим и регламента за персонала. Решения ще се вземат през 2013 година, а това ще отсвети бюджета за 2014 година. На следващо място ще има други структурни промени, след обсъждане от наша страна, естествено. А това се отнася за... Е, следващата точка се отнася структурните промени, се отнасят за пенсиите и за други разходи. Не би трябвало да изпращаме погрешен сигнал. Оказа се обаче, че комисията изплаща пенсиите си от административните разходи, т.е. не ги изплаща от административните разходи, а има специална функция за това. А пък само членовете на парламента не са включени в този бюджетен ред, в бюджета на парламента помолихме да имаме анализ на този проблем, за да може да имаме равнопоставеност. Няма смисъл всички тези разходи, особено е, когато те се увеличават в петата година от мандата, няма смисъл да има разнопосочно третиране на колегите. Трябва да се погрежим за единност. Трябва да дискутираме тези въпроси с комисията, това е съвсем ясно. В проекто резолюцията си се спирам на тези теми. Благодаря на колегите, които ми помогнаха и се споразумяхме последното. Искаме да формулираме един разумен бюджет. Имаше разногласия по повод на следното. Дали да вземем предвид инфлацията, дали да я включим в бюджета, аз лично смятах, че първо трябва да изчакаме всичките промени, докато имаме числата, конкретните числа през есента. Аз лично смятам, че това беше най-доброто, но получихме, постигнахме компромис. Надявам се да може да го приемем всички. Трябва да се опитаме да подобрим бюджета, да го оптимизираме и смятам, че сме на, на правилния път. В резолюцията се спирам на много въпроси, но основният сигнал е искаме да се променим, искаме да се модернизираме, но ни трябва един разумен бюджет, защото Нищо не е по-ужасно от един парламент, който няма достатъчно бюджет, достатъчно средства, за да изпълни целите си, в последствие на което ще бъде критикуван, че не работи добре. Не бива, освен това, е, да използваме бюджета за предизборни бюр, борби, защото това не е демокрация и от това не печелим. То, по този начин а, само се провокират борби между нас самите. Благодаря на колегите, които ми помогнаха. Много им благодаря. Мерси, Моника. Благодаря на Моника. Едит. Благодаря, господин председател. Бих искала да ви представя някои предложения от името на социалистите и демократите. Спестяванията и доброто управление трябва да бъдат в основата на нашата работа. И тази година, и до година трябва да, да пестиме средства, без обаче това да се отрази на качеството на нашата работа. Нашите съграждани имат право на многоезичие. Така че ние трябва да спазваме своите ангажименти и да бъдем отговорни. Това е важно и за депутатите, и за служителите тук. Работата в работната група трябва да продължи, но ние трябва да вземаме решенията с мнозинство, защото това ще покаже, че различните партии не се боричкат помежду си, а работят в името на парламента, в името на гражданите. Радвам се, че беше постигнат напредък през последните 48 часа. Всеки един си свърши работата, всеки направи допълнително усилие. За това смятам, че трябва да бъдем единни, да имаме мнозинство. Това ще бъде добро за имиджа на Европейския парламент. Благодаря, казва председателя. Благодаря ви. Така, събитията продължават последния начин. А, какво, всъщност, какво, каква е, как, какво става сега? Трябва да гласуваме, така ли? След това бюрото, след това пленарна зала. Така, съжалявам, напускам ви, защото отивам на председателски съвет. Давам, предавам председателството на Юта Хал и сега гласувайте е, доклада на Моника. Е, и боя се, че статистиките ще спаднат.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 Така че, но мисля, че доста говорихме по бюджета, информирани сме, така че няма да говорим по тази точка. А, технически въпроси имам към всички вас. Има ли всеки своята карта? Всеки сложил ли си е картата в слот? Mein Koordinator noch nicht. Ah, okay, it's on the way. Salvador was a little bit quicker. Salvador беше по-бърз. А той си е взел картата преди половин час. Голяма радост. To voting card. Okay. No one? No one. Okay. Ah. We always put you. Yeah. Okay. Mm-hmm. So, liebe Kolleginnen und И така, колеги. Започваме. Започваме с доклада на Моника Халмайер. Първата, първото гласуване. Компромиса. Когато сме приели, ако сме приели този компромис, то тогава параграф 2, изменение 3 и 4 и 5 и 6, те ще, тези изменения падат. Кой е за компромис 1? Никс А. Не, не, а, Aber das Alphabet kriegst ja Also. Значи всички знаят азбуката А. Компромис А. Кой е против? Един. Кой се въздържа? Прието с един глас против. Сега е компромис Б. Но преди да гласуваме целия компромис Б, ще направим поискане на либералите разделно гласуване. Защо? Защо казва председателката? Както и да е, ще направим разделно гласуване по компромис Б. Вие знаете за какво става дума. Много хора говориха по този компромис. Погледнете последното изречение с амбицията да е, бюджета да се държи толкова близко до инфлационните проценти, колкото е възможно. Сега, какво искаме да имаме вътре, да или не? Гласувайте, моля. Wollen wir клоуса? Искаме ли да имаме closer? Тоест, по-близко до инфлационния процент. Кой, кой е за? Кой е за не? Кой се въздържа? Три, трима против, един въздържал се. А сега гласуваме целия компромис Б. В формулировката, която имате пред себе си. Кой е за? Кой е против? Кой се въздържа? С един глас против е прият компромис Б. Сега компромис С. Не. Не, казва председателката. Изменение 10, параграф 5. Кой е за? Против. Въздържали се? Приема се. Параграф 6. Изменение 11. За. Против. Въздържали се. Отхвърляме. 12 е оттеглено. Сега преминаваме към компромис С. И с това падат параграф 7, изменение 13 и 14. За. Кой е за компромис С? Против. Въздържали се. Прието е. Параграф 7. 7а. Изменение 15 с устно изменение 1. То е в края на, на листата. За. Против. Въздържали се. Прието. 16 е оттеглено. Изменение 17. Кой е за? Против. Въздържали се. Един против. Прието е. Изменение 18. За. Против. Въздържали се. Прието е. 19. За. Против. Въздържали се. Отхвърлена. Изменение 20 и 21. Те са идентични. За. Против. Въздържали се. Прието е. Изменение 22. Кой е за? С естествено основното изменение.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 It's rejected. Äh, ah, Entschuldigung, es ist äh, abgelehnt, 15 zu 18. So. Отхвърлено е предложението. Äh, изменение 23. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Изменение 24. За. Против. Въздържали се. Прието е. Двадесет и пето. Гласуваме сега 25-то. За. Против. Въздържали се. Прието е. 26-то изменение. За с естествено устното изменение 4. Против. Въздържали се. Прието е. 27. Изменение за. Против. Въздържали се. Прието е. И така, 28 пада. 29-то изменение имаме разделно гласуване, но не мога точно да кажа това. Господин Хартон го е предложил. До Economic Crisis е първата част, а Calls for Benevolent оттам продължава втората част. Гласуваме първата част. Кой е за? Против? За втората част за, против, отхвърлено е. И двете части са отхвърлени. И така, сега изменение 30. За, против, въздържали се, отхвърлено. 31 за, против, въздържали се, отхвърлено. 32 за, против, въздържали се, отхвърлено. 33 за, против, въздържали се, отхвърлено. 34 за, против, въздържали се, прието. 35 за, против, въздържали се, прието е. 36 за, против, въздържали се, отхвърлено е. 37 изменение за, против, въздържали се, отхвърлено. 38 за, против, въздържали се, Прието е. 39 за, против, въздържали се, отхвърлено. 40 за, против, въздържали се, прието. 41 за, против, въздържали се, отхвърлено. 42 за, против, въздържали се, отхвърлено. 43 за, против, въздържали се, отхвърлено. 44. Много сме прилежни. За, против, въздържали се, отхвърлено. 45. За, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис номеро Д. Компромис Д. Това е, отнася се за параграф 18, изменение 47, 48, 49. Тогава те падат, ако се приеме компромис Д. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис е. Тогава падат параграф 19, изменение 51, 2 и 3. За. Кой е за? Въздържали се? Против? Извинявайте, малко обърках последователността, но е ясно, че е, е компромисът е прият. И сега, параграф 20, И т.е. изменение 52 за, против, въздържали се, отхвърлено е. Изменение 55 за, против, въздържали се, прието е. Сега преамбюла. Изменение 1. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. Изменение 2. За. Против. Измене, е, въздържали се. Отхвърлено. Сега гласуваме така и изменения текст на доклада. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте сега.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 Двама против, няма въздържали се. Естествено, всеки си има мнението и това е чудесно. А сега, сега следва Wir stimmen ab ähm, über. Сега следва гласуване за Плащанията по, глоба, по фонда за глобализация, а плащане за Италия. Има много изменения. Може ли да гласуваме на блокове? Не може ли? без 14-то изменение, но друго, друго всичко може да се гласува на блокове. Всички ли са съгласни? 2, 3, 4, 5. 6. На, на 2, 3 и 4. Добре. Започваме. Изменение 2. Преди, преди да правим допълнителни оговорки, гласуваме. Изменение 2. За. Против. Въздържали се. Прието е. Изменение 2. Да. За. <clears throat> против. Въздържали се. Прието. 4. За. Против. Кой се е въздържал? Отхвърлено е. Мисля, че е отхвърлено. 4 е отхвърлено. Пето. За. Против. Въздържали се. Прието е. Шесто за. Против. Въздържали се. Прието е. Седем за. Против. Въздържали се. Прието е. Осмо за. Против. Нека проверим. Мисля, че е прието, но проверяваме проверка на 8. Ruhe und Grüne sind leider abwesend. Hat jeder abgestimmt? Гласувахте ли, колеги? Седемнайсет за, 16 против, но е прието. Девето изменение за, против, въздържали се, прието. Десето за, против, въздържали се, прието. 11 за, против, въздържали се, прието. 12 за, против, въздържали се, прието. 13 за, против, против, въздържали се, прието. 14 за, против, въздържали се, прието. 15 за, против, въздържали се, прието. 16 за, против, въздържали се, прието е. Сега за преамбюла единственото изменение е едно. Кой е за? Против? Не е ясно. Проверка на изменение едно. Wait, wait, wait. We have to restart. Ja, also. Bitte stimmen Sie jetzt ab. Моля, гласувайте сега. Moment, Maria muss noch die Karte reinstecken. Hat jeder abgestimmt? Гласувахте колеги? Не. Съжалявам, но социал-демократите имат един глас повече. Джордж се оттегля. 16 на 16. Отхвърлено е изменението. Е, може би трябваше да оставим този глас повече. Тогава щеше да е прият. Сега гласуваме за целия доклад така както е изменен. Електрониш, я. Гласуваме, моля, електронно. Haben alle abgestimmt? Гласувахте ли? Мария. Yep. Ah, okay. 30 dafür. 30 за, 2 против, 1 въздържал се.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 Логично е да <clears throat> предоставим средствата за този фонд, естествено. Кой иска да подкрепи докладчика? Мисля, че и вие всички искате. А, така, точно така, искате да го подкрепите. А кой е против? Един. Кой се въздържа? Един. Добре. Прието е. Äh, Другите бюджети, Дерек. Um, Два трансфера, които са свързани с плановете няма увеличение на броя на човешките ресурси, няма отражение за бюджета за тази година. Първото е за сметната, за Европейския съд. Девет времени поста се преформират в постоянни и следващото е изменение за омбудсмана, който на където 6 времени поста се трансформират в 6 постоянни и всички отговарят на критериите, които сме поставили и които са залегнали в съответния член. Können wir beide... Ja. Благодаря, Юта. Ние ще подкрепим докладчика, но само за протокола искам да подчертая, че това е извън нормалната процедура. Не виждам каква е спешността. Uh, омбудсмана го няма, обаче ние правим промяна в администрацията, тъй като измененията са нищожни. Подкрепям докладчика. Благодаря, благодаря. Може ли тогава да гласуваме по двата трансфера заедно? Искаме ли да подкрепим и да следваме нашия докладчик? Кой иска да го следва, да го последва? Кой е против? Кой се въздържа? Значи трансферите са одобрени. wir haben unsere Abstimmungszeit äh, gut genutzt. Wir waren Използвахме си много добре времето, бяхме много бързи, много добре работихме. Имаме още три точки от дневния ред. Още веднъж собствени ресурси и многогодишна финансова рамка. Е, те са свързани тези две неща. И след това имаме точка 16. Не, извинявам. Аз искам да кажа, че то, всичко това трябва да се обсъди следващата седмица. А, казва председателката, значи ние много бързо работихме, но Раймър или може би господин Калфин и Вайло. You, Just... Благодаря, госпожо председател. С две думи да кажа на колегите, че процедурата, която прилагаме в парламента е следната. Казахме, че няма да започнем преговорите по рамката, без да имаме фактурите от миналата година. Така че ние надяваме, надяваме се, че другата седмица, в сряда на 27 ще имаме предложение от комисията, не знаем какво точно. И с да, това предложение на 27 след обяд ще проведем най-вероятно първото заседание с Ирландското председателство ще бъде телеконференция с министъра на външните работи, който отговаря за е, този проблем в ирландското председателство. Поискахме е, от другите комисии, господин Ламасур изпрати писмо до председателите за една молба. Просто защото повечето у вас е, е, изработят становища за различните комисии, за да координираме нашата работа. Господин Ламасур поиска от комисиите да предоставят информации по, две, по два проблема. Първо, какво смятат е, а, комисиите, че е решено и какво ще трябва да, да се обсъди и второ, какви са измененията, т.е. различията в а, цифрите, които прямо решеното от съвета. Така че просто искаме да създадем един механизъм за координиране на преговорите на основа а, Европейски парламент и работа между различните комисии. Това исках да кажа за комисиите. Nein. Благодаря. Раймар, няма какво да добавиш. Nichts. Ja, ihr Lieben, dann wünsche ich euch... Да, тогава, дами и господа, желая ви приятна вечер. Не, сградния фонд е отложен, имаме си покрив, така че до другата седмица.